Dear colleagues, please get seated so that we can start with slight delay. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си, за да можем да започнем заседанието. Thank you and thank you to those who came on time. Благодаря на всички ви, които дойдохте на време. 9 часа означава 9 часа. Унези, които са тук в 9, не е много приятно да изчакват останалите, които закъсняват. Затова ще започнем заседанието, но се радвам, че поне има някой, който е в залата. Продължаваме с 13-та точка от дневния ред. Става дума за координация на политиката за економическия семестър. Докладчик е Естер Деланге. Първо ще изслушаме представене на проекта доклада ще изслушаме докладчика, след това на докладчиците в сянка. След това, ако имаме време, ще изслушаме и другите желащи да се изкажат. Аз няма да говоря от името на Естер, защото тя ще каже всичко, но искам само да подчертая, но това ще го кажа след като приключим обсъждането на тази точка, за да ви кажа какъв ще бъде графика за работа. Естер, имаш думата. Благодаря. Много добре е винаги да се засилва напрежението в 9 часа сутринта. Сега по съдържанието на доклада. За онези от вас, които работите в ЕКОН, знаете, че това е втория доклад, който изготвяме в парламента в контекста на цикъла за европейския семестър и обзора за годишния растеж. Това е доклад, който се отнася също и до изпълнението на препоръките по страни. Общото економическо положение, както чухме мнозина да казват, е, че има положителни тенденции. Те се очаква да продължат. Като цяло има растеж за втора поредна година на европейската економика, но с по-бавни темпове. Има огромни предизвикателства в обществата ни и в економиките ни. Безработица след младежите в много страни. В други страни виждаме натиск на пазара на труда. Виждаме, че е трудно да се попълнят свободните работни места. И нещо, което исках да подчертая в доклада, се отнася до нарастването на политическата несигурност. Виждаме търговската война между САЩ и Китай след миналата нощ. Не мога да спомена и економическите проблеми, свързани с хаотично излизане на Обединеното кралство от Съюза. Много страни, както и Обединеното кралство, ще изпита трудности, така показват собствените им данни. Ако погледнем общата картина. Друго предизвикателство е, че нашата економика има по-низки възможности за растеж, отколкото други части на света. Е, нези, които ме познавате, едва ще се изненадате, е, че аз, както и Европейската комисия, подчертавам нуждата от действия в е, три взаимно свързани стълба, така да се каже. Първо, отговорни фискални политики на първо място, второ ефективни структурни реформи и на трето място целеви инвестиционни стратегии, за да се подготви Европейския съюз и нашите економики за 21 век и за предстоящите предизвикателства. Това е така наречения добродетелен триъгълник, който винаги се подчертава. И така, без да губя повече от времето ви, ще се спра накратко на всека от тези три а, теми. Първо, отговорни фискални политики. Има нужда да се изпълнява пакта за стабилност и растеж, като се използват заложените в него гъвкави възможности, също да имаме устойчиви економики, които да са подготвени за евентуална рецесия също и за справяне с тежестта, която може да се дължи от застаряващето на населението и което може да застраши финансовата стабилност в пакта за стабилност и растеща. Освен това, трябва да подчертаем, че продължават високите нива на обществен дълг, в бъдеще, въпреки че сега те са управлявани, могат да породят трудности, ако економическата ситуация и ситуацията с лихвите се промени. Имаше леко експанзионистка политика през 2018, въпреки че се препоръчваше да има по-умерена фискална позиция. На следващо място нуждата от подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на економиките, пазарите на труда ще останат ключов елемент за комисията, както и за нас, за да гарантираме, че те ще отговарят на нуждите на 21 век. Трябва да се подобрят уменията, трябва да се подобрят системите за образование и обучение. По време на преговорите между политическите групи разглеждахме тези въпроси при изготвянето на работната програма за Европейската комисия. Така че наблегнахме за, на обучението през целия живот, инвестиции в обучението и образованието и прочее. На трето място и инвестициите. Те са необходими, за да се подобри продуктивността за иновации и за дългосрочен потенциал за растежа. Ние трябва да имаме мерки за справяне с недостатъчните инвестиции в еврозоната в резултат на кризата. Има огромни разминавания между държавите членки в тази област. Затова едно общо решение може би няма да е адекватно. Като цяло трябва да направим така, че да стимулираме частните и обществени инвестиции при пълно спазване на СГП, Пакта за стабилност и растеж. но тъй като при изготвянето на доклади имаме ограничения в обема, затова аз съм пропуснала някои предложения. Затова за мен ще е интересно да чуя вашата реакция, вашите предложения. Що се отнася до графика, зная, че не разполагаме с достатъчно време. Аз работех и по време на лятото, за да изготвя доклада, който трябваше да излезе на 20 август, така че това е направено. Причината, поради която имаме такъв скъсен график, е, е че имаме краен срок 12 септември за внасяне на изменения, за предпочитанията да се внесат само на английски язик, поради недостатъчното време. Причината за това е, че ако искаме съвета да се вслуша в нашата позиция, трябва да сме готови преди срещата на върха на Европейския съвет. Тоест, трябва да сме готови за пленарната сесия през октомври и за това трябва да гласуваме по-рано в ЕКОН. Трябва да работим много усилено през септември за тази цел. Аз съм предвидила слотове за заседания с докладчиците в сянка, така че очаквам да работя с всички ви. Благодаря ти, Естер. В края на днешното заседание аз също ще кажа какъв е очаквания график от групата на социалистите и демократите нямаме тук докладчик в сянка на Йонас. Ще вземе думата. Благодаря ви много. Господин Лука не може да присъства днес, за това ще прочета изготвянето от негово изказване от името на Лука. Той се извинява, че няма възможност да присъства на тази първа дискусия но аз представям вижданията и по този въпрос. Тя благодари на, една докладчика Деланге за представения доклад. Европейските граждани искат един здравословен, добър социално-економически климат, като се обръща внимание на околната среда. Европа е континент, който има сериозен потенциал за растеж, и също в областта на енергийния преход. Важно е обаче нашите социално-економически инструменти да имат предвид гражданите и работните места. Работещите ежедневно се сблъскват с проблеми, свързани с бързо променещата се економика. Трябва да се адаптират бързо към промените и да се помогне на тези работници. Затова СНД предлага да се включат няколко изменения – свързани с увеличаване на публичните инвестиции в частност в областта на екологичния преход. На следващо място финансова и банкова стабилност, при разглеждане TSCD и борба срещу неравенството и по-голяма социална справедливост. Надявам се, че докладчикът ще може да вземе нашите мнения по всички тези точки. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Йоанес, за това изявление. Оливер Шастел от Обнови Европа. Извинете, нашия докладчик в сянка не е тук. Той каза, че ние очакваме да работим с Естер Деланге. Към момента нямаме какво да кажем. Съжалявам за това. Okay, so next one we have uh, Greens. От групата на зелените докладчика в сянка не е тук, но доколкото знам, Свен ще се изкаже. Да, от името на нашия докладчик в сянка който няма как да е тук днес. Той беше номиниран едва тази седмица. Солтасун е нашия докладчик в сянка. От негово име мога да, да направя някои бележки по проекта. Благодаря на докладчика. След като се запознах с съобщението на комисията по поръките по отделни страни, както и на базата на дългогодишен опит с подобни доклади, мога само да кажа, че има важни елементи в вашия доклад, с които сме съгласни. Например, че държавите членки много слабо спазват препоръките по страни. Трябва да кажа, че оценката в доклада е дори прекалено положителна, тъй като мерките на комисията въпреки че показва, че има известен напредък, все пак трябва да се отчете този напредък, но ако се гледаме по-близо, виждаме колко несериозно се отнася държавите членки към препоръките по страни, не ги следват и това е реален проблем, като Европейски парламент трябва откровенно да подчертаваме това, без да следваме дефинираният от комисията постигнат напредък. Въпреки това, ние имаме по-различно виждане за общата економическа политика и различните елементи. Не сме съгласни че поради това, че имаме един от най-дългите периоди на устойчиво световно економическо развитие, растеж, тъй като има намаляване на дефицита и на безработицата, това не се дължи на чудесните ни финансови и економически политики, ние често го чуваме, но това не е съвсем вярно. Всъщност това са ефекти, които се случват не защото държавите членки са се умяли добре да се сътрудничат по изграждането на общия ни пазар, а защото има обща световна стабилна макроекономическа ситуация. Трябва да кажем, че ние трябва много по-активно да работим за да изградим една социално и иноваторски развиваща се економика. Нашите деца искат всичко това да се отрази в доклад. Това не трябва да стане чрез изменения, а трябва да бъде част от позицията ни. Има има огромен иновационен потенциал в зелената економика и бих очаквал в подобен доклад това да се открои. И на последно място имаме сериозен проблем с дисбаланс от различно естество. Думата бедност изобщо не се споменава в проекта на доклада, въпреки че фигурира в съобщението на комисията. Освен това, комисията се обръща внимание на агресивната данъчна конкуренция между някои страни в препоръките по страни, отправени от комисията. Да, в Белгия, но виждам и представители на Малта тук, така че няколко държави за пръв или втори път имат конкретни препоръки в това отношение. Трябва да го отбележим и да го приветстваме. За съжаление, държавите членки до сега са положили малки усилия, за да примахнат тези форми на агресивна данъчна конкуренция, въпреки че като парламент ние настояваме за това от всички политически сили. Ние очакваме измененията и очакваме да работим конструктивно с вас. Надяваме се това да не бъде още един епизод на макроекономическа класова борба вътре в парламента, че ще намерим мнозинство, което да подкрепи един доклад, който да е приемлив за широк спектър в този парламент. Гунар Бек е следващият оратор. Той не е обаче в залата. Има ли някой вместо него? No, no, no. Now we go to... So we have no one from ID. Всъщност нямаме никой от ID. От ЕКР е имаме ли някой в залата? You, uh, you speak on behalf of EC. От името на ЕКР ли ще се изкажете? Имате думата. Благодаря, че ми давате думата. Ще помоля uh, словашките преводачи да се включат микрофоните, тъй като аз ще говоря слова. Мисля, че госпожа Деланге е, е свършила отлична работа. Съгласен съм с а, а, основните неща в него. Когато преживяваме положителен период, ние трябва да се подготвим и за лошите времена, тъй като обикновено добрите времена се следват от по-лоши. Ниският публичен дълг е нещо, което е според нас по-добра подготовка за лоши времена, отколкото повече публични средства. Това е свързано с дискусиите, които се водят за по-лошите времена. Освен това, в осма точка се посочват и реформите, конкуренцията, която може да доведе до по-добри публични финанси. Има отслабване на някои от усилията, както и преустановяване на някои реформи от миналото. От точки 12 до 14, които се отнасят до инвестициите, тук имаме твърде ниски инвестиции и посочваме, че трябва да се инвестира повече в частния обществен сектор. Искам да подчертая, за съжаление, ние не знаем съвсем добре колко точно инвестиции са необходими. Това предложение е привлекателно, но нивата преди е, кризата по отношение на качеството на инвестициите е, доведо именно до кризата, така че когато има економически растеж, е, трябва да сме много предпазливи за това каква е възвръщаемостта от инвестициите. като условие за висок економически растеж. Ние ще се придържаме към тази позиция при подготовка на нашите изменения. Хосе Гусман от ГУЕ. Ще говори на португалски. Eu acho que, que no, no, no debate sobre este. Мисля, че при обсъжданията по този е, доклад е, би трябвало да мислим повече за различията е, и да, е. да използваме и някои от термините, които да бъдат малко по-разбираеми, макар че има един определен европейски шаркон, това ми е ясно. Когато говорим за бюджет и бюджетна политика, естествено е, трябва да обърнем повече внимание. Според мен, макар че говорим за финансова устойчивост, ще трябва да мислим за предизвикателствата, пред които сме изправени, климата, е, случаите на изострена нужда от средства е, са а, теми, които засегнахме отчасти и по време на избирателната кампания, тъй като те са в центъра на вниманието, но сега ще трябва да предприемем конкретни действия. Естествено, по отношение на климата, а, трябва да се предвидят бюджетните средства. Това е връзката между климатични промени и борбата срещу тях и бюджетната политика. Много важно е, естествено, да а, мислим и за индикаторите, за дефицитите в еврозоната. В а, моята страна, както дефицита, така и задлъжнялостта, Държавният дълг намаляха много значително, но същевременно се засили. А, е, така, потребността от допълнителни грижи за населението, което понесе тежестта на кризата. Една друга тема структурните реформи, също класически термин в нашия европейски жаргон – би трябвало да е, се вземат предвид естествено и различията между политическите сили е, в вижданията им по отношение на услугите, на е, пазара на труда. Съветът и комисията предлагат определени структурни реформи и в рамките на тези структурни реформи бихме могли да овладеем и слабостите, които са на лице – така че институционалните структурни аспекти във връзка с пазара на труда трябва да намерят отражение в доклада, според нас. Що се отнася до специфичните препоръки за страните, да, това е една изключително важна и интересна тема всъщност е, е, специфични са не толкова, така да се каже, потребностите, е, колкото препоръките за определена страна. Забелязваме известни противоречия в тези препоръки. Може би проблемът не е толкова в държавите членки. А трябва да потърсим проблема другаде. Според мен нещата се обясняват до голяма степен с ниския ръст на економиката и някои недостатъци в нашата политика на европейско и на национално равнище. Съжалявам, че се спрях най-вече на слабостите, които виждаме в доклада, но сме готови да работим с докладчика. Много важна е темата, така че ще вземем и изказвания от залата. Първо Маргарита Маркес от социалистите. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за подготвения доклад. Имам някои коментари по доклада. Първо, концепцията. Говоря за концепцията и страните, които имаха удоволствието да работят с тройката. Би трябвало да диференцираме нещата в този смисъл. Концепцията не ни харесва. И инвестициите инвестиции за сближаване, за конвергенция, за преодоляване на преходния период към декарбонизация, към цифрова економика. И много пъти сме обсъждали е, включително и е, в съвета по общи въпроси. Въпроса свързан с е, препоръките, е, специфични за отделните страни. Е, е, да, не бива да се задоволяваме единствено с формулирането на препоръките от комисията. Важни са резултатите, важна е реакцията на държавите членки – и много често, именно по отношение на резултатите, виждаме, че той не ни задоволява. Така че много важно е да видим в крайна сметка кой има правото на собствеността, така да се каже, по отношение на препоръките. Следващият оратор. Да, благодаря за доклада, който представя колежката, на макро равнище нещата са отразени много добре. Ще навляза в някои детайли във връзка с нашата дискусия. Естествено важни са аспектите, свързани с Брексит. Всяка от националните економики е, ще трябва да има предвид как точно ще напусне Великобритания Европейския съюз е, при двата възможни сценария с сделка, без сделка. Е, така че е, е хубаво да се поощрят страните да насърчат, да, да ускорят действията си в това отношение. И освен това, контролът ние много бързо, като че ли така, тръгваме в посока контрол, и надзор. Политиците би трябвало естествено да предвидят обаче и други инструменти, не само надзорни, не само контролни, и на международно, и на национално равнище. Естествено, надзорът е нещо много важно. Но в рамките на една демокрация има и възможности за по-ефективно управление на инструментите. И SDG ще спомена тук. Необходими са цялата ни политика по отношение на кредитите. Трябва да помислим за това как се отпускат естествено е, заемите, но е, при всички положения е, това кредитиране е важно, ако желаем да насърчим на економиката. И накрая, по отношение на растежа, ще трябва да помислим и за съществуващото неравенство между половете. Ако погледнете как точно изглеждат нещата на пазара, ще видите, че е, жените са е, в е, мълцинство. Е, е, в е, редица сфери, за които говорим, включително и по отношение на информационните технологии. Ще говоря на италиански. Благодаря на докладчицата за извършената работа. Тя бе значителна. Както казаха колегите преди мен, и аз искам да подчертая някои въпроси по темата. Ще започна с написаното тук, а то е конкурентоспособността между държавите членки. Аз лично смятам, че един от основополагащите принципи на Европейския съюз е солидарност между държавите членки и винаги да говорим за конкурентоспособност, да се съсредоточаваме върху това, според мен само гарантира сближаването на държавите членки, което е нужно. Говорим за конкурентоспособност, но от друга страна стигаме до дива конкуренция между държавите членки, което пък води до все по-големи разлики в тяхното економическо развитие, защото един растеж в една страна, който е прекомерен, се плаща от липса на такъв растеж в другите държави членки. Това се вижда съвсем ясно в разликата между основните държави членки и периферните държави членки. Моите колеги от е, южната част на еврозоната е, ясно го изразиха и аз съм напълно съгласна с тях. Въпроса за структурните реформи, например, повдига много сериозни въпроси. Това бе подчертано и по-рано. Определението на тази реформа е в ръцете на Европейската комисия. В Гърция ясно видяхме, че тези реформи доведоха до пълно бедствие, социално бедствие, бедствие свързано с безработицата, социалната гаранция изчезна. И това със сигурност ще доведе до криза на демокрацията. Националните правителства, вота на гражданите в държавите членки – често е напълно против такъв, такава една политика. Но държанието на комисията въобще не се промени, независимо, че има доказателства, признати и от председателя на комисията Юнкер, както и от МВФ. Те ясно признаха, че тези политики на структурни реформи, е, бюджетни съкръщения, стягане на бюджета не съживиха економиката на тази страна. Така че да продължаваме по тази линия, която е оспорвана от повечето световни економисти, които не са в еврозоната и която съвсем сериозно допринася за слагане на спирачки в растежа на еврозоната, трябва да бъде преодоляна, защото трябва да има конкуренция между еврозоната като цяло и други държави извън Европейския съюз, защото ако не се разглеждат нещата така, то тогава трудно цялата еврозона ще расте стабилно и трудно ще се справим с, вътрешните, с външните извинете, сътресения и, и заплахи от свецовен тип, пред които сме изправени. Следователно, подчертавам значимостта на това да се говори повече е, за спазване на принципа на демокрацията, на социалните права, много от конституциите на държавите членки, отвъд правото на труд, го заявяват съвсем ясно, казват, че това е основно нещо и не трябва да бъде е, пренебрегвано. Uh... Благодаря ви. Още един колега, господин Яканил, Анас от Гърция. Да, благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да участвам в тази дискусия. Вчера разговаряхме с госпожа Лагард и за политиката на управление на средствата, която е много важна, за да постигнем желания ефект по отношение на економическия растеж. Така че трябва да имаме предвид дългосрочния ефект. Възможно е това да надхвърля структурата на настоящия доклад, но струва ми се, че нещата са свързани. Разходите за управление в момента са ниски. Нашата фискална политика изисква обаче определено равновесие това също е важен фактор. Нещата са тясно свързани с паричната ситуация, с паричната политика. И аз мога само да пожелая на всички нас да се съобразяваме и с казаното от госпожа Лагард и да координираме нашите действия и предложения с финансовите институции. Благодаря. Да, докладът е изключително важен, навременен. Да, вярно е, че в момента им наблюдаваме спад. Не бива да се подаваме обаче на всеобщия песимизъм, така да се каже. Естествено, знаем, че когато настъпят лоши времена, това се отразява много неблагоприятно. Тогава се чувства още по-чувствително. Устойчивост, това е важно, естествено, и е, това е и важният момент в този доклад. Много важни са препоръките които са записани от докладчика и аз се надявам, че комисията ще е, има предвид всичко това и ще помисли за една ефективна реакция на предизвикателствата и слабостите към момента. Много важен доклад. При кратки срокове се работи. Това е ясно. Естер, още веднъж. Благодаря, господин председател. Може би още веднъж да се спра на темата, за която вие говорихте. В много от, е, принос, е, от изказванията стана за специ, дума за специфичните препоръки за страните. Социалистите и зелените е, говориха е, по този въпрос. Аз виждам известни различия, но те не са чак толкова голями. На Рози ще кажа, че действително е, някои от препоръките се е, възприемат изцяло, а що се отнася до така наречения ownership, правото на собственост, да, има препоръки, съвети, но същевременно се отпуска, така да се каже, е, възможно най-голямата гъвкавост и държавите членки да приемат онова, което според тях е полезно и което е нужно. Е, и фактът, че става дума само за съвети и само за препоръки, не означава, че не, нали, не, не бива държавите членки да се всушват в тях, но напротив, те имат е, правото на основата на тези препоръки да създадат това, което ние наричаме право на собственост, ownership. И сега потенциала по отношение на заетост, на е, енергийния преход, инвестициите в климата, в опазване на климата, да. Съгласен съм с потенциала за заетост. Естествено и по отношение на конкурентоспособността не бива да забравяме, че ние имаме по-нисък кръст в економиката в сравнение с останалите страни в света, така че Европейския съюз се, трябва да има предвид какво става на глобалния пазар. Естествено, не на базата на цените трябва да се конкурираме, защото това ще доведе до поевтиняване на работната ръка. Не не бива по този начин да се действа и да се мисли. Е, Европейския съюз трябва да бъде с най-интелигентната политика, с най-ефективната политика, която да насърчава и качествената заетост. Не, в никакъв случай е, не желая да стимулирам, така да се каже, държавите членки да се конкурират помежду си но а, а, говорим за конкуренция между Европейския съюз и останалата част от света. Това вече е действителната цел, която преследваме. Ще трябва много добре да помислим формулировките тук. Брексит, да. А, акцента пада пада върху подготовката, върху планирането. Моята работна група най-вероятно ще внесе изменения, да. Става дума за европейско равнище, но и за национално равнище. Ще трябва да помислим как точно да формулираме всичко свързано с Брексит и естествено ще се съблюдава принципа на субсидиарност целите за устойчиво е, развитие. Е, това е важно във връзка и с е, потенциала за заетост и други сфери. И а, монетарната паричната политика, да, много важно. Ние водим оживени е, дискусии в моята страна също. А, няма а, да сме е, готови преди е, съвета през октомври, но е, ще трябва да помислим по този въпрос и да го свържим и с въпроса държавен дълг, задлъжнялост, разходи на, за услуги, за управление, за което вие говорихте. Да, при всички положения това бяха ценни съвети и ще имам предвид всичко това което казаха колегите. Надявам се, че е, още на първото заседание е, с докладчиците в Сянка в Страсбург ще можем да обсъдим нещата с колегите. Да, в Страсбург е, е първото заседание на докладчиците в Сянка. Да, а сега ще обобщя тази информация. Е, през октомврийската е, Страсбургска сесия се надяваме да приемем доклада. Естествено, в момента все още нямаме е, карт-бланш на председателски съвет, но поради кратките сротове не, не можем да използваме формата АТ4АМ за внасяне на изменения. Ще трябва да се внасят е, измененията под формата на документи Word е, за предпочитане на английски само и някаква допълнителна конкретна информация ще имате предвид, ще получите от секретарията. Е, имайте предвид, че на 5 септември обсъждаме, на 12 септември 12 часа изтича срока за внасяне на измененията, 23 септември заседание с национални парламенти, 2-3 октомври в ЕКОН гласуване, октомври първата сесия гласуване в пленарна зала. И докладчиците в Сянка и докладчика ще се срещнат четири пъти. Датите са определени веднъж в Страсбург и след това в Брюксел. И така, имайте предвид е, извънредно кратките срокове. Е, благодаря много. Е, няколко минути прекъсване и след това преминаваме към следващата точка.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 So number... И така стигнахме до 14-та точка, размяна на мнение с представител на Европейската комисия, Европейския банков орган ЕБО за състоянието на изпълнението на законодателството за борба с изпирането на пари. Извинете, имам процедурен въпрос. Председателят на нашата комисия е назначен за финансов министър в Италия и смятам, че трябва да го поздравим. Това вече е официална новина. Yep. I guess uh, we can do that on behalf of committee. Да, може да го направим от името на комисията. И, uh, our plan is that, um... и така, понеделник вечер на Страсбургската сесия ще има заседание на ЕКОН и там вече ще видим кой ще стане наш председател, ако разбира се имаме предложение за председател. И така, тази размяна на мнение е поискане на координаторите за обсъждане на случаите за борба с изпирането на пари, които въвличат европейски институции. Обсъждали сме го предишния мандат. Тук са включени Дански банк, и други. През април 2019 година започна такова разследване от страна на ЕБО, на финансовата инспекция в Дания и в Естония, свързани с естонския клон на Данския. На 16 април имаше съответно заседание на ЕБО и надзорниците казаха, че няма нарушение на европейското право. През юли Европейската комисия излезе със съобщение, където се говори за по-доброто изпълнение на правилата срещу изпиране на пари и борба срещу финансирането на тероризма. Четири доклада има. Първия е оценка на риска за тези две събития, които могат да засегнат Съюза. За след това има вътрешен служебен документ по този въпрос. Него може да намерите на тази страница. Има цял раздел за оценка на риска. Втория документ е свързан с финансовото звено за разследване, сътрудничество с тези страни, както и възможностите за силване на сътрудничество в звеното за финансово разузнаване. След това има съответните процедури, за да има сигурна връзка между регистрите на Централната банка и системите за извличане на данни. И на четвърто място доклад, който е свързан с оценка на евентуалното изпиране на пари, което включва кредитни институции. За първи път се срещаме с господин Хусен Мануел Кампа, а, той зае тази длъжност през май тази година. Предишното ни изследване, а, извинете, изслушване беше на 21 март 19 година. Комисар Юрова бе поканена, но по лични причини не може да присъства. Тя е представена от Александра Юр Шрёдер, заместник генерален директор на Теже Юст. И така, 5 до 7 минути изказване от председателя на ЕБА и след ЕБО, извинете, и след това ще има отделни слотове за отделните групи и след това ще има спонтанни изказвания. Ще трябва да си тръгна, обаче а, в някакъв момент ще ме замести друг запред, заместник председател на ЕКОН. И така, нека сега дам думата на нашия гост Хосе Мануел Кампа. Добре дошъл. Thank you, Chair. Thank you for... Благодаря, благодаря и за поздравленията. Много се радвам, че съм днес пред вас. Благодаря ви за тази възможност да участвам в този обмен на становища. Уважаеми депутати, ще се опитам да се съсредоча върху три аспекта. На първо място какво правим, що се отнася до борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, заедно с други агенции. След това краткосрочната ни перспектива за нашата работа след преразглеждането на съответните прегледи, новия мандат, който ни е предоставен, новите правомощия и обща оценка на борбата с изпирането на пари и какво можем да направим по-нататък. Имахме мандат, както знаете, за да има стабилност на финансовата система в Европейския съюз, имаме правно задължение да насърчим изпълнението на директивата срещу изпирането на пари. Този мандат последните години всъщност се прояви в три сфери. Изготвяне на политики, изпълнение на национално ниво, както и работа с надзорниците по тези теми, както и разследване по конкретни въпроси, свързани с изпълнението на регламента. Посредством тази си работа натрупахме опит и този опит споделихме с Европейската комисия и за това много се радваме на част от елементите, които споменах нашия председател. Това е записано и в юлския ни доклад. Нека сега да кажа какви са нашите заключения Както казах, работим с финансовите институции, предизвикателствата свързани с неефикасен контрол а, и след това а, разминаване между управлението на риска и капитала в рамките на борбата срещу изпирането на пари. А, с... Наблюдаваме също добри практики. Нашия подход се основава на оценка на риска Понякога обаче органите нямат достатъчно ресурси или мандат, тъй като има различни национални подходи и в резултат на това ефикасността на тези мерки е различна. Също така се забелязва, че много често има ограничено сътрудничество между държавните членки и няма достатъчно сътрудничество между тях, както и културата на изпълнение е различно. За да се преодолеят тези предизвикателства, трябва да се полагат постоянни усилия. И мисля, че трябва да посоча, че пренаправени са съответни стъпки. Подхода за оценка на риска е този, който ние, на който ние настояваме което помага за надзора, по-добра координация, за трансграничен надзор и законодателството да отговаря на новите технологии. Работим с другите агенции и разработваме указания за рисковите фактори, които работят по това. Пак казвам, оценка на риска при изпирането на пари. Искаме да разработим и указания, които ще дадат възможност всичко, което правим са указания, искам да подчертая това, за инструментите, с които разполагаме, имайки предвид контекста на законодателството, в което работим. Те са доста слаби, тъй като те не са задължителни за изпълнение. Също така насърчаваме изпълнението, правим обучение с различните национални агенции за насърчаване на сътрудничество и имаме и многогодишна програма, където правим оценка на ефикасността на изпълнението на законодателството от националните органи. Както бе казано също, разполагаме с възможността да започне процедура по нарушение на европейското право, най-вече, що се отнася до изпирането на пари. Има няколко такива случая. Например, Малта. Там имаше нарушение на правото. Имаше един друг случай – който се спомена, Естония и Дания. Там не намерихме нарушение на правото. И сега някои други случаи разследваме, които ни бяха представени от депутатите в парламента. Например, имаме едно разследване за евентуално пране на пари, свързано с дивидендите на Комекс и до края на тази година трябва да се стигне до някакви а, резултати. Какво ще правим от тук на седне? Правим съответните прегледи, както казах. Първият аспект е институционален. Имаме мандат, който е само нас, не го споделяме с другите агенции, а то е да координираме, извършваме мониторинг на изпълнение на законодателството срещу изпирането на пари във всички надзорници в Съюза. Е, и трябва да и ще обясна какво ще правим по тези си действия. Имаме възможност да правим всичко това с ограничените ресурси. Сега трима души работят на пълен щат по тези въпроси. А, имаме още 8 човека, които ще дойдат през едните две години. Те ще работят по развойната дейност. Много се радвам, че парламентът а, подкрепя идеята да получим допълнителни ресурси за идната година, тъй като по принцип ресурсите са ни много ограничени. Що се отнася до действията, които възнамеряваме да предприемем, искаме да има повече сътрудничество, изпълнение, координация. Ще работим по разработка на указания за надзор на съответните органи срещу борбата, в борбата срещу изпирането на пари. Искаме и колежи да създадем, които да се занимават с това. Това се извършва в банковия надзор, но те са стандартен инструмент – и това е включено в съответния регламент, като целта тук е за многонационалните банки, отделните органи в отделните страни ще имат възможност редовно да се срещат и да говорят за темата изпиране на пари, за да се види какво може да се направи. Ще засилим изпълнението посредством тези оценки на работата. Имаме звено за мониторинг, което всъщност оценява ефикасността на изпълнението на европейското законодателство. След тази оценка правим двустранни дискусии с всеки един от органите, за да видим а, какво може да се направи. Също така планираме да се правят и други оценки в целия съюз, за да се видят общите пропуски в различните институции, къде са нужни повече общи дейности. И както казах по-рано, ще излезем с едни указания, които ще укрепят механизмите за надзор на отделните органи и се надявам да има повече хармонизация и е, координация по теми, които за сега не са изпълнени Добре, нека последната минута да кажа какви са оставащите предизвикателства последните години забелязахме голяма промяна в възприятието обществеността на нуждата да се препорят дейностите, свързани с изпирането на пари. Това всъщност дава много задачи на тези звена, които се борят срещу изпирането. Например, има напредък. Както казах, еволюционен е подхода, не е революционен. Така че разчитаме на директиви. Директивите пък дават указания, дават принципи за надзора, но се дава и голяма възможност да има национално тълкование на тези правила и принципи. Ние в ЕБО правим всичко така, че да има ясни указания, да има хомогенност, единност, но когато говорим за изпълнението на тези норми от националните органи, както и свободата, която съществува в Европейския съюз и законодателството до момента, то тогава свободата е много голяма. Така че способността някакси да постигнем хомогенност е не толкова силна. След това може да продължим в тази посока на минимална хармонизация и насърчаване на сътрудничество. А, и, както казах, да се дават повече ресурси на нашата организация е важно, за да изпълняваме по-добре своя мандат, да правим по-добри прегледи и оценки. Това ще ни помогне много инструменти като общи указания са нещо добро, но трябва да има ясен мандат да залагаме стандарти, регулаторни стандарти, които да бъдат по-задължителни и така вторичното законодателство ще бъде по-задължително. Що се отнася до координацията и надзора, това е много голяма слабост Казах, че искаме да организираме такива колежи е, на органите за борба с изпирането на пари. Това е добра идея. Тема. Добре е това да се запише в законодателството с ясен мандат. Напред гледаме амбициозно. Следваща стъпка би била настоящия подход, който поснувава на принципи е записан в директива, може би трябва да стане по-прескриптивен, т.е. да бъде записан в регламент, общ регламент и Иначе имаме или пък някои части от директивите трябва да станат по-задължителни, по-прескриптивни, да речем, какви трябва да бъдат правомощията на надзорниците в национален план, какви трябва да бъдат реалните санкции и правомощия, които те имат. Същото е записано и в директивата за капиталовите изисквания. Нужно е да има също така хомогенни надзорници на които да надвършват надзор на надзорниците, защото ЕБО не е надзорник на надзорниците, задължителен при това. Мислим за това. Още отново, пак казвам, по-голяма хомогенност, но същото трябва да се случи. Такава хомогенност трябва да има и в прокуратурите сега. Това не е сред моите правомощия, но това е важно. Ще се радвам да отговоря на въпроси и коментари и искам да кажа, че високо ценя идеята да ме поканите и да говоря пред вас. Thank you very much for your opening remarks. Now let me pass floor to Commissioner. Сега давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председателю, уважаеми евродепутати. Най-напред искам да ви благодаря за възможността да проведем днес още една задълбочена размяна на мнение за прилагането на законодателство с областта на изпирането на пари. За пръв път този формат новия парламент обсъжда въпроса за борбата срещу изпирането на пари. Европейската комисия е твърдо ангажирана да отдаде висок приоритет на действията за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Вече бяха споменали доста от нещата, които са свършени. До края на юли ние приехме също в комисията документи като резултат от твърдия ангажимент от наша страна, като се основаваме на последните изводи от най-новите случаи на изпиране на пари. Има също интересен доклад по какъв начин звената за финансово разузнаване действат и какво може да се подобри, също какви са специфичните рискове в Европейския съюз. Тук сме идентифицирали, включили доста нови рискове и на последно място, но е по значение, има и доклад за това как могат да се свържат различните регистри за крайните собственици. В моето въведение бих искал да се фокусирам върху това, докъде сме стигнали, за да се справим с рисковете за справяне с рисковете за изпиране на пари и финансиране на тероризъм от трети страни. Беше отхвърлен от съвета делегираният акт за трети държави, които съставляват висок риск. Европейския парламент също на два пъти отхвърли по различни съображения този списък. Искам отново да потвърдя, че комисията е твърдо ангажирана да въведе списък за високо рискови трети държави на базата на ясни изисквания, заложени в директивата за борба с изпирането на пари. В, през март беше прията важна резолюция на Европейския парламент. Ние гледаме на нея много сериозно. На тази основа ние предприехме действия през пролета и лятото, за да отчетем мненията както на съвета, така и на парламента. Целта ни е да се опитаме да постигнем консенсус между всички институции относно процедурата, за да не се стига до отхвърляне е, на подобни списъци от съвета и парламента, тъй като това е важен инструмент. Следващия делегиран акт на Европейския съюз ще се базира на автономен процес за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Нещо, което вашия парламент счита за много важно. Това трябва да бъде на европейско ниво. Затова критериите за включване в списъка, така както са заложени в е, директивата, се съчетават с предложенията, които идват от специалната група за финансови действия. Те се отнасят преди всичко за крайните собственици. Разглеждат се и недостатъците в трети страни, що се отнася до стратегията. Това ще се отчете при включването в списъка. В заключенията на съвета ще се включи информация от различни източници. Ще използваме информацията, която е на лице в специалната група за финансови действия, както и за такава, която е от мисиите, които имаме в държавите, които са в нашето полезрение. От тях ще получаваме информация, както и от държавите членки. В тази рамка това, което се опитваме сега да планираме е да използваме методологията, прията през юни 2018 година и искам да се спре на основните елементи, които имаме предвид. На първо място искаме да укрепим нашата работа с трети държави, за да ги насърчим да имат ефикасни режими за борба срещу незаконна финансова дейност. Това е важен елемент преди те да бъдат включени в списъка. Освен това, ние ще използваме методологията, за да информираме съответните държави с предварителната оценка на слабостите, които сме констатирали при тях. И това ще ни позволи третите държави да са наясно за това какво според нас е важно това имаше, беше проблем в миналото. Освен това, трябва да имаме ясни стимули за третите държави, за да предприемат действия за колиране на слабостите им. това, като втора стъпка в процедурата, ние ще разработим за страните такива стимули, които са готови да възприемат показателите, които ще доведат до отстраняване на слабостите, така както е посочено и в резолюцията на парламента от март тази година. Ще има различна ситуация в зависимост от това дали дадената държава ще иска или не да работи с нас и ще действаме на тази основа. Държавите, които са готови да работят с нас на тази основа, ще получат достатъчно време. Това трябва да бъде както амбициозно, така и необходимо време за да се изпълнят показателите. Комисията, комисията много тясно ще следи е, този е, процес с е, посещения в съответната страна и разбира се, съветът и парламентът ще бъдат напълно информирани за процедурата. По време на тази процедура ние ще се стремим към пълна координация между държавите членки, включително споделяне на информация, за да има пълна прозрачност на процеса. Това също беше обсъждано при изготвянето на последния списък. При положителния сценарий, всъщност, извинете, това е негативният сценарий, ако не бъдат изпълнени показателите, страната ще бъде включена в списъка на Европейския съюз, което ще изисква, ще наложи допълнителни изисквания към задължените субекти и няма да получават е, гратисен период, ще бъдат незабавно включени в списъка. Също ще се отнася и за е, други трети страни, които имат по-различна ситуация, но имат висок риск. Самата страна може да бъде високо рискова, защото няма правителство или пък част от територията и не е достатъчно контролирала е, и не виждаме някакви разумни перспективи тя да изпълни показателите своевременно. Това е един по-нов, по-рафиниран подход, целта на който е да се защити европейската финансова система, така както се изисква по директивите срещу изпирането на пари. И какво ще се случи след това? Трябва да подчертаем, че след като страната бъде включена няма да бъде изоставена. Ние ще продължим диалога с тези държави и ще се ангажираме, доколкото е възможно, чрез техническа помощ, за да се коригира ситуацията, тъй като списъкът е инструмент, но не и цел. Това, което според нас също е важно, е да изясним връзката между Европейският процедура и това, което се прави в специалната група на финансови действия. Понякога задължените субекти се обръщат към нас, те казват, че им е трудно да разберат кой какво прави. Затова това трябва да се изясни. Ние ще продължим подхода държавата, която вече е включена от специалната група за финансови действия и се счита за високо рискова държава в рамките на записаното в директивата за изпирането на пари. След като бъде свалено от списъка от групата за финансови действия, това няма да означава автоматично сваляне от списъка на Европейския съюз. Това само ще стане, ако бъдат изпълнени показателите в задоволителна степен. Уважаеми депутати, смятам да спра до тук. Искам отново да потвърдя, че за нас борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма е общо предизвикателство. Ние трябва да работим за това от различни гледни точки вътре, извън Съюза. В този ревизиран подход, който се опитах да очертая, според мен ще ни даде достатъчни инструменти, за да постигнем общата ни цел. Ще спра до тук встъпителното ми изказване. Очаквам вашите въпроси. Ние ще проведем техническа заседание следващата седмица по тези въпроси, по рисковите трети държави, така че може да се информирате за това какви са нашите планове в бъдеще пълна степен. Сега преминаваме към въпроси и отговори. Ще имаме по 5 минути за въпроси и отговор и извинете, ако ви кажа името погрешно. За НП Дейвид Каза има думата. Благодаря, господин председател. Много важна е тази обмяна на мнения с представителите на ЕБО и комисията Надявам се, че ще можем да засилим действията си в тази сфера. Е, така че действително да проведем ефективна борба с изпирането на пари. Е, би трябвало да засилим законодателството в това отношение и е, преговорите трябва да имат предвид тази цел. Има различни случаи, в които финансовите е, звена е, не разполагат с достатъчно е, оборудване и екипировка, за да се справят ефективно с нарушенията. В Малта имахме подобен случай – след като бяха започнали вече разследванията, на практика срещу банката, която бе уличена в нарушения, нейният лиценз бе удължен с още една година, така че тя още една година имаше възможност да изпира пари, без да се наложат ефективни средства. В този смисъл говоря за е, екипиране, за оборудване с необходимия инструментариум за бързи действия. Е, до този момент наблюдаваме, че всъщност е, действията на европейско равнище са последващи, след като е, вече, така да се каже, злото е сторено. Каква е нашата способност, нашата възможност с различни и ефективно действащи бързи инструменти да спираме подобни действия, свързани с изпиране на ръце и фина... Е, на пари и, спир... и финансиране на тероризма. ЕБО е, се нуждае от повече правомощия в това отношение. Но междувременно тези правомощия бяха разширени. Дали това е достатъчно, не съм сигурен. Сблъскваме се с големи проблеми когато говорим за определени списъци, е, важно е да имаме предвид, че само с включването в списъка няма да ни помогне. Необходимо ни е, е повече ефективно действие. Е, всъщност, зададохте ли въпроса? Да. Благодаря ви за това, че ми давате думата. Сега ще отговоря веднага на въпроса. Да. Как точно да реагираме на случаите? При нас законодателството е по-различно. Имаме и различни системи в държавите членки. Това ни различава от САЩ е, много често е, резултатите е, са незадоволителни от гледна точка на това, което е наблюдавано и което е установено като незаконно действие като нарушение. Така че трябва да сме много по-активни, за да можем да стигнем до нивото на САЩ. Е, да, работим с надзорните органи на национално равнище, за да е, се установи адекватна процедура е, в случаите, в които е установен риск за изпиране на пари, за финансиране на тероризъм, колкото е възможно по-нисък трябва да е равнището на риска. Това е в крайна сметка целта компетентните национални органи да извършват системни наблюдения, да предприемат мерки възоснова на една определена методология по отношение на банките, които са адекватно оценени от гледна точка на риска. И това трябва да стане на равнището национални държави. В случая с Малта, за който вие говорите, да, имаше установено нарушение на Европейския съюз, но докато е, нямаше, така да се каже, категорична констатация в това отношение, е, банката продължи да действа. Така че в това отношение институциите, е, обръщам се и към представителката на комисията, трябва да обърнат внимание на подход базиран на риска, когато оценяват дейността на националните ведомства, които имат задача да наблюдават и да установяват подобни нарушения в рамките на е, Европейския съюз, но и извън Европейския съюз. Ние проследяваме нарушенията, опитваме се да ги е, идентифицираме колкото е възможно по-бързо, да насърчим е, контрадействията. Благодаря ви. Обръщам се към комисията за отговор. Само няколко забележки от моя страна в допълнение. Вие първо говорихте за прилагане на законодателството. Да, направихме много през последните години и с съвета, и с парламента. Но независимо от всичко, установяваме, че по отношение на изпълнението на законодателството. Изоставаме. Транспонирани са директивите. От правна гледна точка всичко е, така да се каже, направено, но на ниво практически действия все още се изостава по отношение на някои е, държави. Комисията следи много детайлно какво точно вършат надзорните органи, е, как е, реагират на е, е, сигналите за рискови операции. Е, в конкретния случай с Малта наблюдаваме доста положително развитие след този случай в крайна сметка, действително е, трябва да кажа, че е, има ефект. Е, целта на всички органи в тази сфера е бързи, ефективни действия и комисията ще внимава за това. Така, е, обръщам се с молба е, към всички за е, кратки, конкретни въпроси. Да, мисля, че няма съмнение за това, че изключително важно е да предприемем необходимите мерки за ефективно прилагане на законодателството по отношение на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Да, ето, че наблюдаваме все пак твърде много случаи, които са свързани и с солидни, сериозни банкови институти в моята страна АНГ. На европейско равнище трябва да обменяме информация, необходима е координация – Очевидно правоприлагащите органи и звената за финансово разузнаване е, не е, обменят в достатъчна степен и достатъчно бързо необходимата информация. Би трябвало да се поработи в тази посока, да се концентрира координацията е, върху трансграничните аспекти. Европол се нуждае от съответния мандат и изпълнение на този мандат. Да, говорим не само за Европейския съюз, но и за трети страни. Високия риск в трети страни е много, много важна тема, ако желаем да бъдем по-ефективни. За нас е изключително важно в рамките на процедурата комисията да определи и допълнителни критерии по отношение на мерките срещу финансиране на тероризма и изпиране на пари. Естествено, трябва да има и контрол, обществен контрол е, насърчаваме е, тези е, списъци на право на собственост, съвместно право на собственост, за които стана дума вече. Комисията. Да, вие говорите най-вече за изпълнението и, и което куца. Наистина това е и е, основна тема в доклада на комисията. Е, задълбочили сме се в анализите в това отношение. Е, обръщаме внимание на е, конкретните действия на определени институции или финансови институти, в които очевидно нещата трябва да се подобрят. Естествено, в някои случаи, е, може би, става дума за недостатъчно тясно взаимодействие между звената за финансово разузнаване и правоохранителните органи. В някои други държави, да кажем, е, някъде другаде е, няма тясна връзка между компетентни органи и е, достатъчно интензивен обмен на данни, но при всички положения е, следим нещата. И сега ще се спра на е, третите страни. Е, показателите е, в плана за действие. Е, мисля, че има едно, е, един ангажимент. Е, е е, който ние сме споделяли с е, Европейския парламент е, вече, но благодаря за вашия въпрос и коментар. Да, ще трябва естествено да засилим обмена на информация. Ще трябва да видим и какво точно се прави в рамките на работната група за финансови действия и естествено ние следим всичко това, което излиза от нея. И се обича, опитваме да бъдем в пълно съответствие с препоръките. За момента участваме е, в е, инициативите, които се огласяват от групата е, на нейните общи заседания. Някои от страните естествено заслужават по-голямо внимание по отношение на риска, който проистича от тях. При други нещата изглеждат по-добре, но списъците, за които говорихме, с показатели, е, е основният ни инструмент е, към момента за действие и естествено продължаваме да следим внимателно ситуацията. Господин Гаринамо. Е, изпирането на пари и борбата с него е основният въпрос. Това се отразява на финансите на Европейския съюз, на държавите и естествено интересува много гражданите, защото тежестта в крайна сметка се стоварва върху тях от данъчна гледна точка. Ние все още не успяваме да постигнем желания резултат. Цялата система е е, е взаимосвързана и когато една система е, в е, дадена държава не си върши работата, това се отразява на всички останали и на крайния резултат. Ще задам три въпроса на комисията. Първо, пътя, по който поемаме насоки, директива по отношение на страните, които не прилагат в пълна степен нещата, не можем ли в крайна сметка вместо директива да работим на основата на един регламент, който е по-прескриптивен и позволява повече възможности за контрол? Политиката на надзор има естествено определени институции, които наблюдават, надзирават банките, техните филиали, но до този момент не сме постигнали бързи действия и желания ефект. Може ли комисията да направи нещо повече? И освен това, Възможно ли е, е комисията да предприеме нещо повече, така че е, звената за финансово разузнаване и другите компетентни органи в е, страните да разполагат с повече средства и от техническо, и от финансово естество, за да извършват дейността, която очакваме от тях с желания ефект? Може ли комисията да се ангажира да предприеме действия в посока на приемането на регламент и гарантиране на съответните средства. И сега въпрос към ЕБО. Вие говорите за ограничени средства. Какво може да се направи според вас? Започваме с комисията при отговора. Благодаря ви за първия въпрос. Кой е най европейс... добрия европейски инструмент е, по отношение на изпирането на пари и борбата с е, това явление? Ние сме отворени е, за промени. Можем много бързо да предприемем стъпки за подобрения Държавите членки е, в момента имат за задача да прилагат е, директивата. Е, комисията следи процеса и установява къде нещата вървят, къде не вървят добре. Нуждаем се от малко повече анализ на положението, за да направим заключение за нас какво трябва да се промени в е, регулацията на европейско равнище. Е, е, надзорниците и колежите на надзорници. Не е важно наименованието, какво е това. Опитваме се да обединим усилията на надзорниците. Имах хора, които работят по отделни сектори, но в крайна сметка целите са едни и същи. Това разделение е, във всеки случай е, води до липса на е, достатъчно доверие и липса на информация. Така че ние се опитваме чрез така наречените колежи на надзорниците да обединим усилията и да създадем условия за едно по-добро сътрудничество. По отношение на ЕБО трябва да съм по-внимателна. Аз работя в Генерална дирекция правосъдие и е, Струва ми се, че по отношение на борбата срещу изпирането на пари, е, ЕБО разполага с достатъчно ресурси, но естествено господин Кампа разполага с много повече информация за това как точно се организират нещата и как е, е, е, ЕБО успява да се справи с проблемите и дали разполага с достатъчно персонал, господин Кампа. Много ви благодаря за въпросите и за ролята ни Работим с Европейската комисия, Генерална дирекция ЮСТ. Много е важна тяхната инициатива да се направи оценка на държавите по това как изпълняват законодателството за борба с изпирането на пари. Така и по-бързо ще работим. Трима души работят сега по тази тема от април миналата година. Работим. Имаме двогодишен план. Надявам се той да е стъпка напред. Що се отнася до криптоактивите и криптовалутите? През 2014 година нашия банков орган е, издаде едно предупреждение за рисковете на тези вериги и по-специално за криптоактивите. Е, те са доста анонимни, както и потенциалните рискове са свързани с това, че тези операции много бързо могат да бъдат канцелирани, както и не е ясно къде се случват. Така че още нещо, което е свързано с това. Ние сме банков орган, извършваме надзор над финансовите движения. При тези активи те не са включени в настоящото законодателство – електронни пари имаме, т.е. те заместват парите, или имаме финансови активи за инвестиции. Ако са финансови активи, то тогава имаме мифит. Моля да приключите. Моля да приключите. А за електронните пари имаме директивата за електронни средства, но тези активи са между тези два документа. Например, това, че Фейсбук ще излезе с новата валута Libra, не е ясно къде ще ги постави. Свен Гиголт. Много ви моля да бъдете по-кратки. Thank you. Um, first, uh, we have noted uh, all the activities of the Commission. Uh, Всички дейности на комисията през лятото, преди лятото бяха отбелязани от нас. Благодаря за извършената дейност. Видяхме новата методология, която предлагате. Uh, Жалко наистина, дори срамно, че не приеха държавите членки този черен списък. Сега се намираме в един нов етап, където се ревизира методологията. Госпожо Шродер, имам въпроси по тази методология. Първо, когато я сравним с данъчния черен списък, се оказва, че има сив списък, особено при данъците, когато държавите са по надзор, има известни наблюдения и очакваме те да извършат конкретно действие. Защо няма сив списък във вашето предложение, както имаме а, за данъчните юрисдикции? Сега имам 12-месечен краен срок за съответните трети страни, Доколкото разбирам, искахте 6 месеца, сега са 12, т.е. има риск за сигурността в трети страни, а ние ще чакаме 12 месеца и нищо няма да правим. На трето място, когато виждате пропуски и ги анализирате, докато не се извърши с делегиран акт включването в черен списък, може да минат 18 месеца, т.е. между анализа на комисията и реалните действия на Европейския съюз изтичат 18 месеца. Не е ли прекалено дълго това за рискове за сигурността? И ще допълня казаното от Пол Танк. Когато погледнем FRTF, ако те правят анализ на държавите членки, те излизат с доклад. Европейският съюз е задължен да има прозрачно управление. Следователно, не разбирам защо вашите доклади за оценка не се публикуват. Това трябва да е обществена информация. И за това се обръщам с комисията с, с молба да има по-точни инструменти в духа на това, което този парламент иска от вас и да не подавате на натиска от държавите членки, да имате една много свободна методология при изброяването на трети страни. Давам думата на комисията. Благодаря ви. Наистина въпросите са много уместни. Ще предам информацията на колегите. Не знам крайния срок днес пред вас, но разбирам какво ви вълнува. Казахте, че трябва да има списък преди официалния списък. Това е правен проблем, тъй като истинското включване в тези списъци е по член 9 и трябва да има ясно решение, че има стратегически пропуски. И тогава държавите получават съответно време. Господин Гиголд, вие смятате, чисто политически е този списък, а не правно обвързващ. Но не, казах данъчния списък. Когато една държава се окаже, че има пропуски и ние чакаме те да изпълнят съответните действия, те трябва да бъдат включени според мен в сив списък. А вие въобще не предлагате такъв сив списък списък. И според мен това е проблемно, тъй като е нужна прозрачност, ако смятаме, че държавата нарушава определени с принципи, обществеността трябва да знае. Свен, имате право на допълнителен въпрос, ако, ти, ако ви остане време. Не мога нищо да кажа по въпроса днес, да или не. А... Може да се вдъхновим от процедурата данъчните. Не трябва да е прекалено кратък срока, нито и прекалено дълъг. Тоест, трябва да е такъв, че да оказва натиск върху държавите, но пък и да им да дава възможност да направят съответните реформи, което може да включи законодателни промени, парламентарни процедури. Знаете, че те отнемат време. Може да има институционални проблеми не може да слагаме такъв крайен срок, който никой да не може да изпълни, но сте прав, не трябва и прекалено дълъг да е срока. Защото пък могат да решат, и има прекалено много време. Да, приемам това, което казахте накрая за съответния срок. Да не е прекалено кратък или прекалено дълъг. Що се отнася до докладите и дали те трябва да бъдат оповестени? Както казах в встъпителните си думи, целият процес. Парламентът ще бъде напълно информиран, цялостно информиран, ще бъдете уведомени за нашите оценки, ще можете да ги видите сега. Дали да бъдат публикувани за обществеността, за всички. Прекалено рано е днес да ви отговоря с да или не. Е, ще си отбележа казаното от вас ще анализираме какво се прави в е, ФАТВ. Това е оценка между равни страни. Ще видим дали нещата са сходни или не и ще вземем решение, но отбелязах всичко, което казахте. For ID, Гунарбек. от името на идентичност и демокрация. Благодаря ви. Съгласно Европол, 1% от е, брутния социален продукт на Европейския съюз е, е, проистича от е, съмнителни или незаконни източници. Това отговаря приблизително на е, бюджета на Европейския съюз. През юли комисията излезе с едно съобщение за това как по най-ефективен начин можем да се борим на европейско и на национално равнище с прането на пари и финансирането на тероризма, най-вече по линията на директивите, не на регламентите. Петата директива обаче показва, че е, не, не се получава желания ефект. Очевидно, трябва да се направи нещо повече. Междувременно ЕБО получи допълнителни правомощия за противодействие на тези явления. Данните показват обаче, че усилията все още са недостатъчни. И така, това се доказва и от анализите на комисията. Затова ще задам два въпроса. Какви са допълнителните правомощия, които държавите членки би трябвало да е, предоставят на е, е, банковия надзор и кои са проблемите, които така, общоевропейските действия в това отношение действително са в състояние да разрешат. И след като в момента вече можем да кажем, че директивата, петата директива, така да се каже, се е провалила още преди да е започнало изпълнение от държавите членки, какво предвижда? Благодаря, давам думата на комисията. Благодаря ви по първия въпрос. Мисля, че не би трябвало сега да избираме някакви компетентности, които трябва да бъдат хармонизирани на европейско ниво преди да имаме съвсем ясна картина. Кой какво прави, какво може да прави по-добре и така нататък. Смятам, че това, което направихме в доклада, с който излязохме в края на юли, е да обрисуваме една добра картина на някои от пропуските, които забелязваме, що се отнася до сътрудничеството между отделните органи в тази сфера. По тях трябва да се работи повече, да има ясен анализ преди да се търси европейско решение. Това е един от вариантите, който може да се предпочете, но е нужен анализ преди той да бъде избран. И от тези, които работят по места, трябва също да си кажат думата. Следващия въпрос за петата директива да, има крайен срок за изпълнение на директивата. То е януари 2020 година. Това, което мога да кажа днес тук е, че подобно на другата директива, много внимателно ще проверим дали държавите членки са изпълнили всички правни, правно задължителни текстове, не само, що се отнася до истинските собственици и дейността по установяването им, и Ще видим дали трябва да се направи нещо повече. Но така или иначе работим, но е прекалено рано за сега да кажа каквото и да било. От името на ЕКАРЕ не виждам господин Епинг. Има ли друг депутат от ЕКАРЕ, който иска да се изкаже? If not, uh, GUI, uh... Ако не давам думата на ГУЕ Димитриус Пападимулис. Κάμπα, νομίζω ότι... Благодаря ви, господин Кампа. Имам два въпроса към вас. Всички е, въпро... политики на Европейски съюз върва с посоката, за която говорихте, но от това, което чух до момента от всички предшестващи оратори, никой от нас не е удовлетворен от ефикасността и ефективността на работата ни до момента в борбата срещу финансовите престъпления, е, тъй като изпирането на пари са част от тези финансови престъпления. Това е очевидно и дори няма нужда човек да е специалист, за да го заяви. Е, има следователи, разследващи журналисти, които постоянно излизат с скандали, излизат с информация за изпиране на пари е, от дейност, която е престъпна. И Трябва да се прави повече, тъй като е очевидно, че и на национално и на европейско ниво не се постигат огромни резултати. Този въпрос вече бе повдигнат и аз искам да се обърна към представителя на комисията и към господин Кампа, за да попитам какво трябва да направим, за да подобрим ефективността на националните органи и на европейските органи. Какво трябва да се промени в законодателството, къде са нужни повече ресурси, чисто финансово или пък като щатен състав трябва ли да се засили сътрудничеството между националните органи, държавите членки и как да преодолеем възраженията на някои държави членки, които продължават да се бавят или дори да създават пречки по нашия път. Видяхме какво се случва, защото дори черния списък не одобри съвета. Ние може да си обсъждаме тук, може да продължаваме да имаме изслушвания, но резултат няма да има. Нещата трябва да се променят. Какво предлагате вие? For the commission. От името на комисията. Първият елемент, според мен, ще се върна към казаното по-рано, е доброто изпълнение и изобщо изпълнението. Може да има отлична европейска рамка, но накрая тя да не се превърне в факт, да я няма. Държавите членки носят също голяма отговорност да изпълняват задълженията си, които са поети по директивата срещу изпиране на пари като погледнем напред, като погледнем назад, виждаме, че сме направили голяма стъпка напред. Това е нашата роля в Европейската комисия да внимаваме, да видим дали се изпълняват съответните изисквания. Не става дума само за транспонирането, става дума и за това как сработват нещата на практика. Това не е задача, която може да се изпълни от днес за утре. Тя изисква много ресурси, но ние искаме да работим в тази посока. Така че не, ви предупреждавам, не трябва да се бързо. Не, че е нужно веднага бързо законодателство. Трябва първо да имаме ясна картина. А, там трябва да има нови правила. Дори. Но за момента мисля, че проблема е с изпълнението. И Европейската комисия ще изиграе ролята си в тази посока. Господин Кампа, искате ли да кажете нещо? Да, съвсем накратко. Съгласен съм с казаното. Рамката е добра, но трябва да се изпълни. Но това е в ръцете на държавите членки. Нужно е хомогенност при борбата срещу изпирането на пари и управление на риска срещу, за изпирането. Държавите членки много разчитат на европейско ниво, а ние държим те да изпълняват ролята си. Съвместни са усилията. Reduce... Намалявам времето на 4 минути. Въпросите ви трябва да са минута и половина. НП, господин Маркос Фервер. Да, благодаря. Въпрос към комисията. През февруари тази година Европейският банков надзор започна процедура срещу датския и естонския надзор във връзка с съмнения за нарушения. В крайна сметка посочени бяха проблемите, имаше критични моменти, но между време на държавите членки и е, така, общо европейския надзор е, така, отслабиха ефекта от е, това, което бе констатирано, така че нямаме истинска процедура, която е ефективно да предвижда действия в случаите, в които са нанесени щети на Европейския съюз. Комисията какво може да извлече като пулка от този случай и какво ще предприеме? Отговаря на немски. ЕБО взе това решение. Това е независим орган на Европейския съюз, така че Представителите на комисията не са присъствали дори в залата при взимането на решенията, но това не означава, че комисията не може да предприеме последващи действия. Ние продължаваме с анализа на случая. Е, включили сме го и в доклада от юли тази година и освен това Започнахме и допълнителен анализ във връзка с датските и естонските е, компетентни органи. Е, разглеждаме в анализа вече и случаи, които е, са по-стари. Още не сме приключили, но при всички положения ще видим дали няма да се наложи комисията да започне процедура за нарушение на договора понякога бихме си пожелали да имаме малко повече правни основания за ефективни действия, но действията все още не са приключили по този случай. Господин Кампа. Uh, Съвсем накратко. Казахме, че не сме установили нарушение на законодателството. Нека да обясна решението на нашия съвет – Съвета прави оценка дали има процедура за оценка на риска в съответните национални власти и дали изпълнява законодателството, в случая директивата. Тоест, не ни интересува точно тази банка, ни интересува дали има съответната процедура. Още нещо важно, което бе споменато от комисията. Един друг случай, който не бе по настоящото законодателство, а преди нашия борт, при нашия съвет, смяташе, че е много важно един такъв случай да бъде разгледан, когато има съществуващи случаи, които не са били в този кейс. А този случай. Съответният случай е бил 2014 година и за това това обяснява решението на съвета. Thank you, uh, for S&D, uh... За социалистите госпожа Нина Гил. Благодаря ви, председателю. Първият ми въпрос е към ЕБО. Много се радвам, че мандатът ви е подсилен. Това е чудесно. Но все още оставате доста беззъба институция. Говорихте за трима души, които се борят а, а, срещу изпирането на Юрия в Съюза. Имаме Deutsche Bank, Малтийския случай, Данския банк. Милиарди биват препирани. И питам, не са ли нужни други ресурси, още ресурси за борба? И то е ефикасна. Казахте нещо и за сектора, че няма толкова правила, но мисля, че проблемът е, че не се разрешават съществуващите проблеми. Нужни са санкции. И за това бих ви попитала, смятате ли, че съществуващите санкции са достатъчни, достатъчно силен възпиращ механизъм ли са? Има ли друг начин да се налагат санкции? отвъд средствата, защото клиентите накрая плащат. Какви биха били едни по-силни санкции, които биха били по-ефикасни? И накрая към комисията казахте, че държавите членки дават отпор на това да се създадат нови органи. Разглеждали сте альтернативи за това как да има по-добро сътрудничество и координация а, в презграничен план? Например, Евентуално да има звено на Европол, като се реформира мандата на Европол. Кристин Лагард вчера каза, че е нужен по-силен подход към изпирането на пари. Каква може да е ролята на ЕЦБ в тази борба, за да бъде по-ефикасно изпълнението? Благодаря. Давам думата първо на комисията. Yes, I mean, again, on... Та, какъв да е най-добрият подход за в бъдеще за координация и сътрудничество? Няма едно уникално, универсално решение. Има различни аспекти. Ние обединяваме различните действащи листа, лица. Те сядат на една маса обща, за да се обсъдят какви са онези области от сътрудничеството и диалога не са функционирали добре и какво може да се направи за коригирането им. Има различни възможности теоретически погледнато, но мисля, че е твърде рано на този етап да се фокусираме на едно единствено нещо. За Европол нещата стоят малко по-сложни тъй като това е полицейска организация, докато ние работим по-скоро по превенцията. Разбира се, това не означава, че Европол не може да играе роля. Те извършват анализ. При тях има звено за финансово разузнаване. Какво да се предприеме национално или на европейско ниво? и как може да се подобри сътрудничеството. Всичко това е свързано и с въпроса за взаимното доверие. Действително има някои слабости, нещо по което трябва да работим на политическа основа. Благодаря, господин Кампо. Благодаря ви. Благодаря ви за въпросите. Аз вече казах, че Европейския банков орган не извършва надзор в тази област. Ние сме орган с определен мандат. Ние даваме насоки, насърчаваме сътрудничеството, подобряването на познанията, координацията и ефикасното прилагане. Но в основата на надзора върху изпирането на пари са националните органи. Дали имаме достатъчно санкции или не, аз вече го споменах, но и комисията също каза, че ние по-скоро работим за превенцията, а не върху последващи санкциониращи действия, тъй като тези санкции на този етап се налагат на национално ниво. За обнови Европа Андрей Коварик има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейския банков орган и на комисията за участието в това изслушване по такава важна тема. Вашите отговори в встъпителното ви изказване констатирах доста въпроси, на които не се дава отговор. Може би да се върна към документите, които бяха публикувани от вас в края на юли. Там комисията посочва какви са наличните мерки, какви действия за оценка на въздействието да се предприемат, когато говорим за прилагането на съществуващото законодателство. Относно въпросите, които бяха по-рано поставени, дали не е по-добре да имаме регламента, не директива на европейско ниво, както е сега дали се осъществява оценка на въздействието или предстои такава, кога можем да очакваме резултат от подобна оценка. Бихте ли били по-конкретни за това, какви съображения са взети предвид при оценката на преминаване от директива към регламент? Очевидно, комисията трябва да направи подобна преценка преди да публикува документите, които излязоха през месец юли. Има два конкретни сектора, които са посочени в документите от месец юли, като евентуални рискове. Професионалният футбол е сред тях. Може ли комисията да посочи какво точно ги притеснява, какво се прави за намирането на решение. Давам думата на комисията. Благодаря ви за въпросите. По първият ви въпрос, ние вече проведохме отчасти дискусия. Кой би бил най-адекватният инструмент на европейско ниво? Тук отново трябва да подчертаем, че когато предприемаме нещо, трябва да направим преценка какво действа и какво не. Директивата за изпирането на пари се прилага на практика от държавите членки. Трябва да видим какъв ще бъде ефекта. Едва след това да видим кои са областите, при които държавите членки са предприяти напълно различни подходи, защото в директивата може да се посочи определена цел, но дадена държава може да направи нещо много по-амбициозно или по-малко от това, което е предвидено в директивата. Ние трябва да имаме ясни европейски правила, да кажем ето така трябва да бъде. Може би ще има области, в които трябва да се остави повече гъвкавост на държавите членки, Действително всичко зависи от съответната сфера, за която става дума. Но трябва да потвърдя, че ние мислим в тази насока. Това е важна част от работата ни. И в новата комисия ще видим какво в крайна сметка ще бъде най-добрият подход, кои ще бъдат най-адекватните инструменти на европейско ниво. Вие споменахте доклада за наднационалната оценка на риска. Тук включихме няколко нови сектора. Фрипорт. Тук имаше проблем с прозрачността. Там има сериозен риск от пране на пари при футбола. Прозрачността ни притеснява. На базата на минали случаи ние считаме, че трябва да се предприемат смягчаващи мерки, превентивни мерки. Това го подчертаваме в доклада, за да може да се намали риска в тази сфера. От НП, от Маркарас. Карас. Аз имам два въпроса. Един към комисията и един към господин Кампа. Поздравления, господин Кампа, за вашата позиция. При последното преглед на ЕСА бяха засегнати някои въпроси. Като са докладчик е важно да се посочи, че Европейския банков орган трябва да разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси с колко финансови ресурси, с колко персонал трябва да бъде допълнена този орган, за да действа ефикасно. Бихте ли привели някои цифри към комисията, без да изпреварваме резултата от анализа? Според вас, как виждате предимствата и недостатъците да се възложат задачи, не свързани с финансовия сектор, на една нова агенция на Европейския съюз? Първо давам думата на господин Кампа. Благодаря за поставения въпрос. Първоначалните ми бележки аз казах, че имаме ограничени ресурси. Ние се нуждаем през следващите години ще минем от 3 на 11, но въпреки това, това не е достатъчно. Има изменение, което се разглежда в момента по предложението за следващата година. Сега се предвиждат от постоянно на парламента повече ресурси, което ние оценяваме високо, 5 допълнителни ресурса. Ние сме малка агенция и зависи от това колко бързо можем да се разраснем. Затова е важно да имаме такива ресурси. Разбира се, са необходими подходящи хора. Те трябва да бъдат обучени през едните години. Може би в бъдеще ще възникнат допълнителни нужди, но искам да благодаря на усилията, които полага парламента в това отношение. Комисията. Въпросът, поставен от господин Карас, не е лесен, но е напълно основателен, тъй като често ние се фокусираме върху банковия сектор, когато говорим за изпиране на пари. Там нещата са сравнително ясни, има надзорни органи. Но когато се говори за нефинансовия сектор, тук нещата са по-сложни тъй като този сектор е много разнообразен. Има доста сектори, в които може да се извършва изпиране на пари, но правилата за тях са различни. Има сектори, които отдават особено внимание на професионалната тайна, например, като юристите и прочие. Трябва да видим какви са правилата, които действат. Има други сектори, като казина или счетоводни фирми. Тук е необходим допълнителен анализ, ако искаме да се направи на нещо на европейско ниво. Трябва да има орган, който да, успешно да изпълнява задачите в тази област, но няма бързо решение в крайна сметка, което да ни доведе до момент, в който да кажем всичко е свършено както трябва, така че дайте ни малко време. Господин Фокозан от групата на социалистите и демократите. Искам да се върна отново на въпроса за доклада от април на Ебо за Денски банк, датската банка, която беше замесена в изпиране на пари в големи мащаби. Всъщност, това е един от най-големите скандали с изпиране на пари в световната история. ИБО каза, че няма нарушаване на законодателството на Европейския съюз. 200 милиарда са били изпрани. В Естония имаше малък клон на тази банка. Датските власти понякога казаха, че не са направили нищо, но са изпратили пис... имейл до датската банка, за да попита дали всичко е наред и не са направили нищо. Но това беше огромен скандал, не само в Дания, и изобщо в историята на изпирането на пари. Може ли Европейския банков орган да заключи, че не е имало нарушаване на европейското законодателство? Това е скандално според мен. Ако няма проблеми, тогава няма смисъл да имаме органи, които да правят подобни разследвания или пък да имаме европейско законодателство, ако това не влезе като случай на нарушение. Това не е само застрашава репутацията на Европейския банков орган и на Дания. Как умислите е, да се предложи законодателство или правила, които да коригират това положение? Например, като се има предвид, е, че има очевиден конфликт на интереси, когато датските органи участват в комисията, която приема или отхвърля доклада, в който се казва дали има или няма нарушаване на законодателството. Те имат възможност да повлияят, когато са част от съвета. И така комисията дали ще предложи нови правила, за да може да се коригира положението, тъй като ние се нуждаеме от силен европейски банков орган в това отношение. Комисията има думата. Най-напред всички сме съгласни, че трябва да има силен европейски банков орган, но той все пак има определен мандат, който вече е определен и на базата на който действа. Мисля, че вече предприехме важна стъпка, когато преразглеждахме въпроса за ЕСА за да включим повече защитни механизми, за да се гарантира обективността на решенията, които са взети. Това е първа стъпка, според мен. Нека да видим как ще се осъществи на практика. И тогава да преценим дали е достатъчно или отново да се преосмисли управляващата структура на Европейския банков орган. Тъй като този орган има много задачи, освен а, изпълнение на законодателството, върши доста работа за конкретизиране на насоките и правилата, свързани с борбата с изпирането на пари но това е въпрос, на който ще обърнем внимание допълнително в бъдеще. От групата на зелените Свен Гиголт има думата. До мен е отмет. А, извинете, господин Кампа иска да допълни нещо. Извинете, извинете. Господин Кампа има думата. Благодаря ви. Само няколко бележки. Както каза комисията, Борбата с спирането на пари е само част от работата ни. В случая с Данския банк това не беше срещу институция, а срещу надзорните органи в Естония и Дания дали разполагат с нужните правила. Когато гледаме решението взето от управителния съвет, как да се използват наличните инструменти, стигнахме до извода, че този случай е добър повод е, да се направи оценка на текущата ситуация, доколко ефикасно се прилагат наличните правила и да се насърчат е, отговарящите органи да се спазват тези правила но това се прави експост, след като има някакви негативни резултати на базата на минали ситуации за това как се прилага законодателството, колко ефикасно е било то. Ние използваме този инструмент в други сфери с добри резултати. Благодаря ви. Е, Съжалявам, Свен, сега вече имате думата. Няма проблем. Ще попитам комисията във връзка с изпълнението на настоящата директива за борба с изпирането на пари. Ние преди няколко години всъщност държавите членки приеха директива номер 4. Кога в крайна сметка ще приключите с е, оценката на транспонирането на е, предишната директива на директива 4. Е, кога ще публикувате резултатите от тази оценка? Кога в крайна сметка ще публикувате и от резултатите от оценката на директива номер 3? Много критично е звеното за финансови разузнавания на Германия. Е, имаме достатъчно е, информация от Германия, че то не функционира добре. На практика е, всички сигнали за завишен риск и склонност към рискови операции от страна на банките по тази причина не отиват в финансовото разузнаване, отиват в полицията и там съществува риск нещата да се загубят е, и да не е, получат е, адекватна оценка и разследване. Благодаря, господин Гигулт. Нека да ви кажа докъде сме стигнали и къде се намираме в момента във връзка с директивата. Когато става дума да, за Е, за завършване на оценката е, по изпълнението на директивата. Ние сме е, започнали вече производство срещу всички държави членки за нарушение на договора. Да, вие попитахте за това как сме завършили оценките. Оценките вече са приключили по отношение на четвъртата директива. Имаме е, определени процедури по отношение на някои държави членки, но все още нямаме цялостна картина. Е, и защо липсва тази цялостна картина? Просто защото има някои елементи, които все още не са проследени до край. Е, някои от процедурите в момента са в ход както по отношение на Германия и други държави членки. Необходими са ни допълнителни данни, за да приключим с оценката. Опитваме се да работим колкото е възможно по-бързо. И тогава вече ще видим дали можем да започнем едно официално производство за нарушение. Кога ще приключите с проверката? Преди повече от две години вече говорихме за това, че трябва да приключите с проверката. На различни етапи са тези проверки по отношение на различните страни. Вие знаете за как... колко сложна е една оценка по отношение на прилагане на законодателство. Възможни са естествено различни подходи, но много се надявам, че след 3 месеца вече ще приключим с проверката. Темата във всеки случай е комплексна, материята е комплексна, сложна и естествено ние сме определили приоритетите за нас. Но някои от оценките и проверките изискват повече време. Това знаем вече от започнатите е, начални е, процедури. Можем да кажем, че вече надхвърлихме отреденото време. Е, господин Гунарбек е предвиден като оратор и след това спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Един въпрос към комисията. Преди всичко. Има един сектор, който всъщност до този момент не е обхванат от комисията във връзка с прането на пари. Става дума за неправителствените организации. Още миналата година комисарият Кенес Уейн от Малта говори във връзка с борбата срещу изпирането на пари и за това, че е необходимо нашите действия да обхванат и неправителствените организации. Тъй като там също се използват публични средства. Съвета по паричните въпроси споделя това виждане защо тогава вие до този момент загърбвате този сектор в действията ви срещу изпирането на пари. Оганда, още преди няколко години, през 1970-та, за да сме съвсем точни, е, е издал един закон, който обхваща и този сектор. Ще отговаря на немски. Да. Преглеждаме всички случаи, в които а, има съмнение за незаконни операции и действия. Обхващаме един много голям спектър. Не бихме желали, естествено, само на основата на някакви съмнения или подозрения е, да е, нарушаваме дейността на неправителствения сектор. До този момент във всеки случай е, нямаме така драстични случаи, при които да става дума за сериозни сигнали за злоупотреба с пари и за изпиране на пари но естествено в рамките на оценката на наднационалния риск е, ще се опитаме да обхванем и този сектор. Господин Якел Юнас от Зелените. Благодаря, господин председател. Само две минути имаме на разположение. Интернет банките имат е, лесен достъп е, до различни възможности за изпиране на пари, е, управлението на риска там е много затруднено. Банковият надзор би трябвало да има предвид е, конкуренцията в интернет и да следи естествено и е, интернет банките. Е, комисията, освен това, засегна съвсем накратко въпроса, но когато става дума за търговските регистри, в които са записани съответните търговски дружества и там може да се намери много ценна информация, така че този източник не бива да се пренебрегва. Дружествата имат задължение да докладват, да подават информация за вписване в търговските регистри. Следи ли се и този момент? Благодаря. Преди да чуем отговорите, ще дам думата и на господин Суаро и след това ще помоля е, е, комисията и ЕБО да отговарят и на двата въпроса. Благодаря, господин председател. Като слушам ЕБО и комисията, понякога е, съм малко разочарована. Комисията е предприела добри стъпки за подобряване на законодателството и сега изведнъж така спокойно чака да види какво ще се случи. Не сме стигнали до целта, която сме си поставили. Все още наблюдаваме драстични случаи на изпиране на пари. Става дума и за наркотици, наркотрафик, търговия с хора, е, незаконен трафик на хора. Всичко това е, естествено засяга е, живота на гражданите в Европейския съюз. Не става дума единствено за някакви технически аспекти в работата. И след като сме направили една добра първа стъпка по отношение на законодателството, ще трябва да направим и втората във връзка с прилагането му не може да си даваме чак толкова много време, за да докладваме какви са резултатите чак през 2022 година. Това вече говори за неефективност и недостатъчност на всичко това, което правим. Трябва бързо да се анализират е, не само сигналите, които постъпват и да се разследват. И така, въпрос към комисията. Смятате ли, че парламентът би могъл с някаква своя инициатива да подпомогне процесите при вас, така че те да се ускорят, да се постигне едно по-добро положение в рамките на институционалното сътрудничество, задавам въпроса. И освен това, съжалявам много, но трябва да ви прекъсна. И въпрос към ЕБО. Имате ли ресурси на европейско равнище по отношение на звената за финансово разследване? Имате ли някакви правомощия на европейско равнище да въздействате? И така, последни заключителни думи от комисията първо. Ще бъдам съвсем кратка. Първият въпрос регистрите на фирмите, да, действително е необходимо и те да се включат в е, нашите проверки. Е, опитваме се да правим нещата по-прозрачни е, по отношение на тези регистри на търговските дружества. И на равнище Европейски съюз правим голяма стъпка напред. Свен Гиголд постави въпроса как точно а, бихме могли да транспонираме нещата, така че да обхванем а, на всичко това, което на международно равнище върши е, ФАТФ. Да, а, добре работим а, с държавите членки по отношение на последните е, така, законодателни промени. Нуждаем се от една добра основа, за да е, доведем до успешен край и изпълнението на всички директиви, е, което в момента очевидно не ни задоволява. Продължаваме по отношение на бъдещата архитектура. Сме много отворени за всякакви предложения. Ние имаме е, определено виждане за това как би трябвало да изглеждат нещата, но естествено на европейско равнище, на национално равнище трябва да се проведат дискусии и обмен на мнения така че комисията е готова да приеме всякакви предложения в това отношение и да обсъждаме нещата. Господин Кампа, да. Интернет банките. Банките са в обхвата на нашия надзор. И по отношение на потребителите, на клиентите се извършва надлежна проверка, а също и се полагат надлежни грижи, естествено в трансграничен аспект. Наблюдаваме практиките в рамките на директивата е, имаме и определени конкретни е, насоки за действие е, по отношение на потребителите, на клиентите. Да, естествено става дума за насоки, не става дума за задължителни правни разпоредби в този случай. И втори въпрос. за финансовото разузнаване, е, ние не можем да се е, е, намесваме в работата на звената, начина по който те са организирани. Действително в момента вече имаме един по-разширен мандат, който обхваща и част от дейностите на самите звена във връзка с изпиране на пари и на финансиране на тероризма. В рамките на трансграничното сътрудничество ще се търсят по-добри решения, но естествено там имаме и много повод за допълнителни така, проблеми и тревога. И така, остава ми само да съобща кога са следващите заседания на 23 и 24 септември. Благодаря на всички. Закривам заседанието.